Bene. Eh, signore e signori, eh, se се uh, eh, I will speak in Italian, so if you can... Дами и господа, ще говоря на италиански. Бих искала да открия изслушването на Комисията по култура, образование, младеж и гражданство. Давам, а, искам да кажа добре дошъл на господин Тибор Навръчиш, кандидата за комисар. В самото начало ще кажа няколко думи. Както знаете, за нас е изключително важно това изслушване. То не е важно само за Комисията по култура и образование, на която имам чест да съм председател, но и е, поради присъствието на колегите от комисията ИТРЕ, и Комисията по петиции. ИТРЕ като асоциирана комисия, а Комисията по петициите като поканена. Благодаря на колегите, че са тук. Показваме един хоризонтален подход, който показва, че културата, творчеството от една страна, които имат изключително важно значение, защото те е, са една добродетел, както и от друга страна иновациите и социалното образование. Политиките в сферата на образованието, на културата, политиката за младите, е, политиката, що се отнася до гражданството, трябва да бъдат е, в центъра на стратегията 2020 година. Това означава, че за нас това е изключително важна тематика за конкретна реализация на принципите е, в учредителния договор на Съюза и за да се разбере каква е общата ни идея за Европа, каква е идеята ни за човешко, политическо, социално развитие. Поради тази причина, господин Наврачич, не можем да подценяваме Тревогите, които излязаха през тези дни и този месец, изразени от много граждани. Аз съм убедена, че вие днес ще имате възможност да обясните. Надявам се и ние да ви дадем достатъчно уважение, за да можем да гарантираме че вие ще спазвате принципите от учредителния договор и за да може културната, образователната политика в Съюза да бъде е, приложена. Вашата роля като комисар ще бъде изключително важна. Комисар на Европейския съюз. Искам е, да ви кажа каква ще бъде процедурата за това изслушване. Както знаете, имаме указания за тези изслушвания. В 16-то приложение са записаните от правилника ни в правилника се казва, че се оценяват комисарите на базата на общата им компетентност, на ангажираността им към Европейския съюз и личната им независимост. Оценява тяхното познание по бъдещия им ресор, както и способността им да се изразяват. Това е базата за всяко едно изслушване и днес също. Кандидатът за комисар вече отговори на един подготвителен въпросник. Много му благодаря за това. Неговите отговори са на разположение на всички депутати, на всички езици. Също ги имате и пред себе си, заедно с автобиографията на кандидат-комисаря. И така, смятам да организираме изслушването тази вечер последния начин. В самото начало кандидатът за комисар, господин Наврачич, ще има възможност да говори максимум 15 минути за да може да направи своето експозе. След това, както знаете, ще има време 45 въпроса да се зададат от нашите депутати. Дебатът ще функционира на базата на пинг-понг. Една минута за въпрос, две минути за отговор от комисаря на всеки въпрос, така че общо три минути. Искам да ви припомня, че първия кръг въпроси идва от представители на политическите групи и независимите. След това а, искам да ви припомня, че комисията ИТРЕ, която е тук като асоциирана комисия, присъства тук, а комисията по петиции е поканена комисия. След като минат въпросите и отговорите, накрая господин Наврачич ще има възможност накрая в 5 минути да обобщи. Езиците, които можете да слушате и говорите, са 23, за да може да използвате собствения си език. Само малтийския не е предоставен, не може да се говори на малтийски. Изслушването се излъчва по интернет на сайта на Европейския парламент и можете след това да видите и видеозаписа на това изслушване. Преди да започнем, трябва да ви кажа, че разполагаме с симултанен превод, затова ви моля да не говорите много бързо, за да може да има добър превод. Добре дошъл отново на господин Наврачич. Имате думата за 15 минути. Благодаря. Уважаема госпожо председател, госпожо Коста, заместник председатели, уважаеми членове на комисията, дами и господа. За мен е чест да бъда пред вас тази вечер. Днес повече от всякога Европейския парламент и неговите членове защото вие всъщност ще зададете облика на новата Европейска комисия. Преди да представя как виждам бъдещите си задължения, нека кажа защо толкова се радвам на присъствието си днес. Да бъдеш комисар означава да си ангажиран европеец, да представляваш европейския интерес, да служиш на европейските граждани. Всъщност едва ли има по-голяма чест, отколкото да изпълниш такава задача. И вие, и аз знаем, че отношенията между Европейския съюз и Унгария минаха през някои трудности. Имахме разногласия по важни въпроси, доста дълго спорихме, но едно от предимствата на Европейския съюз е именно, че ни дава възможност да разрешим различията помежду си и да ги обсъждаме открито, демократично и по мирен път. Всичко това всъщност ни прави по-силни, и като отделни държави членки, и като съюз на държавите. В крайна сметка ни обединяват едни и същи европейски ценности – човешкото достоинство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права. Това са ценности, с които аз се ангажирам. Тази вечер искам да поговоря за това, какво мисля да направя в областта на образованието, културата, младеща и гражданството. Искам да поговоря и за работата, която ни предстои. Всъщност, ако четете вестниците, сигурно си мислите, че този ресор не е толкова важен – но аз не съм съгласен, защото няма по-голямо предизвикателство от бъдещето на младите хора. Няма и по-голям проблем от младежката безработица в някои държави над 50%. Следователно най-важната задача е да дадем добро начало за младите. Има ли нещо по-ценно в Европейския съюз от собствената култура, чувството за идентичност – Необходимо е да мислим и за това как да помагаме на нашите културни и творчески индустрии. В крайна сметка Европа е споделеното наследство. Уважаеми членове, на комисията. Мисля, че този ресурс е толкова важен, колкото и всички останали. Ако искаме справедлива, устойчива економика, трябва да започнем от образованието, от подготовката на младите хора за един мултикултурен и бързо променящ се свят. Ако искаме нашите артисти и творци да намерят нова аудитория, извън Европа, то трябва да им дадем инструментите за това така че те да могат да просъществуват и при цифровата ера. Ние, разбира се, не сме някакви бездушни предмети, ние сме хора, затова е много важно да допринасяме. Политиките в нашия портфел се изпълняват най-вече на национално, регионално и местно ниво, възможно най-близо до гражданите, така и трябва да бъде. Същевременно съм съгласен с тези от вас, които са на мнение, че Европейския съюз трябва да поеме водещата роля, да помагаме на държавите членки в справянето с неотложните предизвикателства – да модернизираме системите за образование от детството до зрялата възраст. Необходимо е да отчитаме тази ценност за цялото общество, да прегърнем новите технологии, както и новите начини на преподаване и учене. Освен това, при стратегията Европа 2020 се надявам, че ще постигнем целта по-малко отпадане от училище, повече хора, които завършват висше образование. Не би трябвало младите да отпадат от образователната система преди да са започнали реално своя живот. Уважаеми колеги, приоритетите ми за следващите пет години са ясни. Първо трябва да работим по образованието. Той е в сърцето на Европейския съюз, ако искаме растеж и заетост. Ето защо и Жан-Клод Юнкер ми възложи този ресор. Днес аз искам да ви обещая, че ще представям всяка година свършената работа с оглед и на препоръките по държави и членки. Това означава и упражняване на натиск върху правителствата, така че те да инвестират в своите учители и новите технологии в класната стая. Дори когато държавите членки трябва да направят корекции в публичното си финансиране, е много важно да защитят инвестициите в образованието. На второ място, творческите индустрии, те трябва да се развиват в цифровата епоха. Искам да ви обещая, че каквито и търговски преговори да се водят, ролята на културата ще остане защитена. Нека цитирам господин Юнкер. Той каза, ние няма да жертваме културното многообразие на Европа заради свободната търговия. Мога да ви уверя, че ако се правят някакви промени в системата за авторско право, то ще бъде в името на нашите творци и културното многообразие. Това всъщност е естеството на европейската идентичност. На трето място искам университетите ни да станат най-добрите в света. Това са е, най-ценните институции на Европа. Те са стълбовете на нашето общество, много важен източник на новаторство. В Централна Европа преди 1989 година те бяха всъщност и средищата на свободата, на свободната мисъл, Разбира се, много от тези университети ще трябва да се отворят към целия свят, да се приспособят към промените, но искам да ви уверя, че Европейската комисия ще използва всички налични инструменти, за да осъвремени преподаването в университетите и да имаме добри връзки с бизнеса и изследователската сфера ще продължим и да инвестираме в Европейския институт за иновации и технологии със съкръщение EIRIT. Това е един пионерски проект, който наистина вече променя начина по който мислим за новаторството. Много съм благодарен на парламента за подкрепата за института. Съвместният изследователски център. За мен той ще е в центъра на европейските политики, защото е много важно да имаме добра изследователска дейност. Съвместният изследователски център е всъщност нещо чудесно и всички трябва да се възползваме от него. Уважаеми колеги, на четвърто място ще работя заедно с колегата Мариан Тайсен, комисар за заедостта и социалните въпроси, така че да се борим заедно с младежката безработица. Знам, че Европейския съюз е само част от решението, защото много работа трябва да се свърши в самите държави членки, но разбира се, аз ще оказвам всячески подкрепа. Надявам се, че заедно ще осъществим промяната. С ваша помощ, заедно с държавите членки, трябва да помогнем на младите хора да си намерят място на пазара на труда. Да модернизираме системите за образование и обучение, така че да имаме един нов вид пазар на труда през 21 век. Ще подкрепим гаранцията за младеща, ще работим с университетите, обучителните колежи, с бизнеса, ще подобрим качеството на стажовете и ще помогнем на младите хора да могат да се възползват и от това, което е научено по неофициален път. Нека представя и петия си приоритет. Искам да включа младите европейци в разработването на политики. В крайна сметка те се изправят пред безпредседентни предизвикателства, защото след економическата криза имаме безработица, хронична безработица на нива, които не сме виждали до сега в някои държави. Тук се задават трудни въпроси. Аз искам наистина да осъществим промяната. Социалният диалог, структурният диалог с младите вече доказа, че има полза от него, но аз мисля, че трябва да потърсим и нови партньори, да помогнем на необлагодетелстваните. Бих искал да разработя нови платформи, които да стигнат до 1 милион младежи през следващите 5 години. Така ще говорим за реална промяна в демокрацията на участието. Шестия ми приоритет искам европейското гражданство да се превърне в нещо повече от думи. Всъщност, то не е само общия ни паспорт. Европейското гражданство допълва националното. Бих искал европейското гражданство да стане толкова естествено за нас, колкото слънцето и въздуха необходимо е европейската ни идентичност да се вписва съвсем естествено във всички други наши идентичности. И всъщност е, ресора ми е много добро начало в това отношение, защото образованието, младеща, културата, спорта, всички програми в този ресор наистина изграждат чувството за принадлежност. Нашата програма Европа за гражданите също ще помогне на хората да разберат какъв е смисъла от Европа. Няма да видите думите спорт или многоезичие сред моите отговорности, но всъщност те са част от моите отговорности и го имайте предвид. Ако говорим за спорта, там са заделени 300 милиона евро в помощ на младите спортисти и правата на децата. Ще се борим с насилието, с уреждането на мачове, с допинга. Освен това, искам да благодаря на парламента и на вашата комисия за това, че създадохте Европейската седмица на спорта. Тук може да разчитате изцяло на моята подкрепа, когато имаме същата седмица до година. Що се отнася до езиковото многообразие, нека кажа, че Erasmus Plus, чудесна програма, наистина защитава езиковото многообразие. Това е една от шесте основни цели на програмата. Надявам се, че заедно можем да работим, за да се възползваме от всички европейски езици. Няма значение колко хора ги говорят, много е важно да зачитаме езиковото многообразие. И тук ще работя и с господин Тимерманс. Нека ви напомня, че хатата за основните права също изисква да зачитаме езиковото многообразие. Уважаеми членове на комисията, има големи предизвикателства и за да се справя с тях, разчитам на вашата подкрепа. В крайна сметка, Подобно на архитектите на средновековните катедрали, може и ние никога да не видим завършения резултат от работата си, но аз съм готов да се заема с тази задача. Нека кажа и нещо оптимистично. Еразъм стана една от най-големите достижения на Европейския съюз. Програмата Еразъм символизира и нашите ценности, желанието да се движиш, да си отворен, да се срещаш с други хора, да ги разбираш. Повече от всяка друга програма Еразъм ни помага да изградим тази европейска идентичност, от която толкова имаме нужда. В крайна сметка, за мен е чест да поема отговорността и за новата програма Еразъм Плюс – Бих искал да работим заедно, за да може всички, които се включат в нея, да имат полза. Това са 4 милиона. Уважаеми колеги, това са моите приоритети за следващите 5 години. Много работа предстои, трябва да се вслушваме в гражданите, най-вече в младите хора,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 формалният характер на всяко от седемте програми да остане, разбира се, в рамките на една рединна рамка. Сега за новия мандат е,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 Thank you. Personally... Благодаря. Лично трябва да кажа, че винаги съм имал тясна връзка с унгарските НПО. Работил съм за тях в миналото и като министър на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 как може да се върви по пътя към демократизация на младежите. Много е важно в, е, универси... в училищата да има политическо образование. Тук сме на едно мнение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 Колегата Дяконо, заместник председател. Е, Благодаря, госпожо председател. Вие бяхте член на унгарското правителство и председател на партията Фидес до преди няколко месеца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 Имаше различни варианти обаче, които се предоставяха на студентите като възможности, т.е. могат е, да не работят, докато отглеждат дете, за определено време могат да спрат да работят, след това да подноват работа. Това беше едно решение, което, пак казвам, не беше идеално. Благодаря. Давам думата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 колегата от комисията по петиции. Това е поканена комисия. Уважаеми господине, нека се пак ви кажа, че първо ми е необходима малко повече информация. В моята собствена страна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 ще се държа така, както подобава на член на комисията. Когато комисията се сформира и аз действително съм неен член, се превръщам в пазител на договорите. Забравям националните интереси, забравям партийните интереси.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 не разговаряме за Унгария, не водим дебат за вътрешната политика на Унгария. Провеждаме изслушване на кандидат-комисар. Господин кандидат с комисар, имате богат опит в областта на образованието. Имате опит и като министър. Сигурен съм, че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 пак има инструменти винаги, когато са погазени правата, да се потърсят съда. Е Господин Кели, извинявам се, че ви прескочих. Е, Шон Кели има думата от комисията ИТРА. Няма проблем, госпожо председател. Реших, че упражнявам правото си да бъда забравен. So the... И така, към кандидата за комисар.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 и идеята за развитие на инфраструктурата. Ще направя всичко възможно, за да има обмен на становища и практики. Благодаря. Е Благодаря. Сега си давам думата сама на себе си. Ще задам аз въпрос на господин кандидат комисаря.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 трябва да имаме политически приоритети. Ако говорим, например, за цифровото общество, става ясно, че медийният компонент, който е свързан с цифровата култура, или цифровизираната, извинете, култура, трябва да подпомогне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 защото само така можем да бъдем наистина общност. Е, Благодаря. Сега като член на комисията ИТРЕ, Кристина Либацка. Dziękuję Pani Благодаря, госпожо председател. Господин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 преди да закрия изслушването. Имате думата. Благодаря, ще говоря по-малко от 5 минути. Госпожо Коста, почитаеми депутати, искам да ви благодаря за тази възможност да представя идеята си за моя ресор. Надявам се приоритетите ми за следващите 5 години да са ви станали ясни. Имахме честен и открит е, разговор тази вечер. Така трябва да вървят нещата. Това е всъщност демокрацията в действие. Така бих искал да продължат взаимоотношенията ни. В началото на това изслушване казах, че за мен ще е чест е, да служа на европейската кауза, да служа на вашата комисия. Три часа и 45 минути по-късно не съм променил становището си. Още по-убеден съм, че можем да постигнем заедно изключително големи неща, ако работим заедно. Този парламент оказа изключително важна помощ е, и подкрепа на големи проекти, като Творческа Европа, Еразъм Плюс, Европейски институт за новаторство и технологии, Първи европейски бюджет за спорт и така нататък. Благодаря ви за тази подкрепа. Част от нашите проекти е, не бяха ясни и мисля, че заедно с парламента успяхме да постигнем точните програми с точния бюджет. Ако аз стана ваш комисар, обещавам, че този дух на сътрудничество ще продължи и ще бъде видим още в първия ден. За мен ще бъде приоритет да идвам при първа възможност при вас, за да можем да продължим този разговор, който започна тази вечер. Надявам се дебатът ни да бъде точно толкова честен и открит, какъвто бе днес. Благодаря ви. Искам да благодаря на депутатите за въпросите, благодаря на колегите от различните комисии, които присъстваха тук, благодаря на господин Навръчич за неговите отговори, благодаря също така за атмосферата по време на това изслушване. Имаше взаимно уважение, от време на време някой бе малко по остър, но това е част от демокрацията. Смятам, че бяхме честни, открити един към друг и е, ясни един с друг. Сега ще можем да оценим това изслушване и накрая искам само да припомня на координаторите и заместник-председателите, че ще се срещнем утре сутринта на едно застание при закрити врата, за да направим оценка на изслушването. Благодаря много, благодаря на секретарията, благодаря на колегите заместник-председатели, поздравявам и преводачите за изключителната работа, защото тя ни дава възможност да гарантираме многоязичието в този парламент. Благодаря. Thank you.